И най-сетне арогантност е да се е, твърди, е, че културното наследство на Иран или Ирак е годна военна цел. Американците имат огромен военен бюджет, и искат някъде да го използват. И това е резултатът. Благодаря, господин Кобибиус. Диаколикс. Господин Върховен представител, скъпи колеги, Иран и Ирак са част от една по-голяма картина в региона. Все повече е, тоталитарни режими стават все по-агресивни, дестабилират положението е, Сирия, Либия, Иран, Ирак и е, в съседство на Русия се наблюдава всичко това възможността да се регулират събитията в района от наша страна намалява щатите намаляват и присъствието си е, в е, региона. Ние е, сега започваме да говорим за стратегическа автономност за нас – свързана и с непосредственото ни съседство, като се има предвид колко нестабилно е то. По време на а, заседание в АФЕТ, а, вие казахте, че ако ние искаме да имаме своята дума в света, трябва да работим и с непосредственото си съседство. Време е да изпълниме тази задача. Госпожа Сантос. Благодаря, госпожо председател. В Близкия изток в началото на тази година станахме свидетели на едностранните действия от страна на САЩ. САЩ извършиха извънсъдебна екзекуция на ирански генерал. Чудовищна е тази грешка. Показателна е за пътя, по който се тръгна, след като САЩ се оттеглиха от ядреното споразумение с Иран свалянето на украинския пътнически самолет допринесе допълнително за напрежението. Сега Европейският съюз трябва да работи за деескалация, да настои за зачитането на правата на човека. Не бива да се предприемат повече репресивни мерки спрямо демонстриращите в Иран. В настоящата политическа ситуация не бива да се колебаем. Върховният представител трябва да разполага с по-широк мандат, за да се опази ядреното споразумение с Иран. За съжаление, прекалено много време ни бе необходимо за да стигнем до всички тези действия. Те са от решаващо значение за Близкия изток. Сега Европейският съюз трябва да прояви решимост. Господин Азмани. Благодаря, госпожо председател. Събитията напоследък в Иран и в Ирак показват колко неустойчива е стабилността в света. Ескалацията никога не е далеч от нас. Освен това, трябва да разберем, че Европейският съюз трябва да събере всичките си сили за защита на глобалните ни интереси. Трябва по-често да говорим с един глас. Длъжни сме да разполагаме с сериозен военен капацитет. Добре е, че Европейският съюз иска да поддържа живо ядреното споразумение, но той трябва да отправи и предупреждение към Иран – Иранските демонстранти не трябва да бъдат атакувани. Длъжни сме да подкрепим правото на иранския народ да демонстрира. И аз призовавам върховния представител да удвои усилията си за диалог между Съединените щати и Иран. Това е единственият изход от това опасно състояние на нещата. Благодаря ви. Благодаря. Сега господин Бютикофер за една минута, ако обичате. Благодаря. Господин върховен представител, нека да внеса малко реализъм. реализъм. Нашата роля е много малка в този конфликт, но ако искаме да бъдем отговорни и сериозни, трябва да бъдем единни и координирани. И тази координация трябва да се осъществява от върховния представител. Искаме да е, отстояваме общата стратегия и плана за действие, но трябва да е, се произнесем срещу иранската агресия. Как е, можем да възстановим плана за действие? Не като не само с празни настоявания, а с конкретни действия от страна на комисията. И един, накрая искам да кажа следното. Много са тъмните облаци, но има и искра надежда. Това е съдействията на гражданите на Иран и Ирак. И ние трябва ефективно да покажем солидарността си с тях. Благодаря госпожа Кемпа за една минута. Извинете, извинява се председателката. Господин Майер има думата. Thank you, Mrs. President. Благодаря ви, госпожо председател. Онова, на което сме свидетели, е борба между егоцентрици. И Двете страни преследват вътрешнополитически цели чрез действията си. В САЩ дори и демократите не критикуват убийството на този уж терорист. А в Иран режимът трябва да се погрижи за възстановяване на спокойствието по улиците и успя да го направи, извършвайки нападенията си срещу американски баси. За съжаление обаче неволно свали и пътнически самолет. В САЩ предстоят избори през месец ноември. Американците обичат подобни демонстрации на сила, подобни активни действия срещу тероризма. И ние трябва да направим същото. Трябва да предприемем категорични действия за борба срещу тероризма. Ще трябва също така да проявим и солидарност към иранските граждани. Благодаря, господин Майер. Синя карта от господин Бютикофер. Ще отговорите ли на въпроса? Да. Господин Бютикофер, имате думата. Господин Майер, Току-що във връзка с свалянето на украинския самолет говорихте за лош късмет. Готов ли сте да се извините на близките и семействата на жертвите? Става дума за цивилни жертви. Изключително цинично е един подобен инцидент да се окачествява като лош късмет. Господин Бютикофер, би трябвало, може би, да се опитате да слушате между редовете. Имах предвид твърдението на Иран, че самолетът е бил свален неволно. Моля, не си използвайте жертвите за дребните си цели. Госпожа Кемпа за една минута. Бързо dziękuję, пани Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, Положението е тежко. Но това, според мен, не оправдава никаква арогантност. Европейският съюз разполага с цял спектър от инструменти и възможности, не само дипломатически. Ние имаме инструменти за подпомагане на развитието, инструменти за хуманитарна помощ. Необходимо е да настояваме мисиите на военните, включително и тези на НАТО, да напуснат страните в региона. Защото онези, които имат нужда от помощ, имат нужда преди всичко от стабилност. По време на пленарното заседание говорихме и даже обсъдихме чрез резолюция положението на езидите, на християните. За... Знаете, че в някои региони се предвижда разоръжаване, за да могат да се върнат християните по домовете си. Не е редно да се действа арогантно. Европа има своите инструменти и механизми в региона и трябва да ги използва пълноценно. Благодаря. Сега за една минута господин Ботенга. Е, Благодаря. Тръмп ни плаши действията на щатите също. С Twitter започна да се разпространява един хаштаг Трета световна война. Никой не осъди незаконните действия на американския президент. А е необходимо да се направи и повече. Ние присъстваме е, в тези страни и виждате какви са трагичните последици. И какво искаме? Да има още повече такива трагедии. Ако искате да успокоим гражданите, нека да се оттеглим от тази логика на а, воинственост, от, а, която се провежда от а, Трамп. Той Нека да помогнем на иранците да е, дадат възможност е, да изграждат своята страна и да се спрат санкциите срещу тях. Благодаря. Господин Патън, една минута. Преди коледа заявих тук в парламента, че ядреното споразумение с Иран е мъртво и че възпешен порядък се нуждаем от план Б. Господин Борел, върхо, господин върховен представител, не ми е приятно да го повторя, но е факт. Европейският съюз трябва да се събуди. Ядреното споразумение с Иран сега не допринася за мир и стабилност. САЩ се оттеглиха от това споразумение. Иран поднови работата си по обогатяване на уран. Германия Франция и Великобритания задействаха механизма за решаване на спорове. Иран заплаши със съответни действия. Мисля, че единствената възможност е за, за решение да възстановим приятелството си с Вашингтон, не с Иран. По план Б трябва да се изиска от Иран по ядреното споразумение да спре воденето на конфликти между подставени страни. Тогава може да се намеси Европейския съюз по най-ефективния начин, по който може да го направи по линия на търговията. Само така ще можем да намерим успешна альтернатива на споразумението и решение за мира в региона. Благодаря господин Тобе за една минута. Благодаря, госпожо председател. Господин върховен представител. Иран свали цивилен самолет. Всички 176 пътници на борда загинаха нашите мисли с техните семейства. 17 от тези жертви бяха шведи. Искам да заклеймите тази катастрофа, това сваляне на самолета по-енергично и да призовете за пълна компенсация, за обещетение. Семействата имат право да знаят какво се е случило и имат право на обещетение. Освен това, чуваме протести срещу режима в Иран. В момента Европейският съюз е длъжен да подкрепи демократичните сили в страната много по-категорично. Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Гутеланд за една минута. Благодаря. Положението със сигурността в Иран е много напрегнато. На ръба сме е, на е, война. Отношенията между Иран и Америка са изключително влушени. Европейския съюз трябва да направи нещо да намали напрежението. Ние трябва да разработим и своя политика за Иран да кажем ясно, че търсим едно мърно е, бъдеще и уважаваме демократичните права. Миналата седмица а, бе свален един самолет а, инцидентно. 176 души загинаха. Всичко това е плод на напреженията между Штатите и Иран. 17 души от загиналите бяха шведски граждани – някои от тях е, деца и младежи. Искаме пълна информация. Семействата трябва да бъдат напълно запознати с случилото се и да бъдат компенсирани. Госпожа Порит. Господин Борел, продължава напрежението между Иран, САЩ и Обединеното кралство. Европейският съюз трябва да изиграе по-активна роля като посредник. Когато разговаряте с иранската страна, трябва да отдадете приоритетно значение на защитата на европейските граждани. Немалко граждани на Европейския съюз са задържани незаконно в Иран, включително и мои съграждани от моя избирателен район. Става дума за жена, която която вече от 4 години е в затвора в Иран. Съпругът ти Ричард днес е тук в Европейския парламент. Ще бъде тук и утре. Моля да приемете поканата ми да се срещнете с двама ни. Той и близките на други незаконно задържани граждани на Европейския съюз. Искате да поставите хората в центъра на вниманието си. Правата на човека не подлежат на договаряне. Всички трябва да можем да пътуваме безопасно и това трябва да е в основата на всички наши бъдещи споразумения с Иран. Госпожа Грегорова за една минута. Благодаря, госпожо председател. Мирните демонстранти се борят с групите, проповядващи насилие. Това е несъмнено. Но отстрелването на един терорист не може да няма международни последици. И положението, което виждаме сега, потвърждава това. Либия, Афганистан. Дълъг е списъкът на нашите провали – най-лошият възможен избор, който можем да направим е смяна на режима. Европа трябва да говори ясно със своите американски партньори. Огънят не е решение. Споразуменията са решение. Господин Борел, кажете това ясно на Съединените щати европейците няма да подкрепят военна намеса в Иран. Ние подкрепяме мирните демонстранти, економическото и социалното сътрудничество с Иран на основата на човешките права и свободи. Благодаря. Сега за една минута госпожа Сардоне. Що се отнася до кризата между САЩ и Иран, насилието в Ирак, Европейският съюз не прояви единение. Понякога дори изразяваше позиции близки до тези на Иран, само и само за да подрони позицията на Тръмп. Вече от дни наред генерал Сулеймани се представя за светец, за герой, включително и в Европа. А не реагирахме по никакъв начин на свалянето на граждански самолет, при което загинаха 176 души. Кризата бе породена от нападението, извършено от Иран върху посолството на САЩ в Багдад. Нека си спомним и за протестите срещу иранския режим. В последно време загинаха 150 души, стотици бяха ранени, хиляди бяха арестувани. Извършва се също така и цензура по отношение на медиите. Освен това, режимът в Иран финансира тероризма. При това положение не се нуждаем тук в Европейския съюз от модела Могерини. Преди две години тя се появи в Иран забрадена, без да осъди с нито дума режима там. Нека отново проявим кораж и работим за връщане към демокрацията. Благодаря за една минута, господин Кологу. Господин Борел, трябва да призная, че бях доста изненадан от изказването ви като че ли забравяте нещо? Кой първи се отегли от споразумението за ядрената програма? Господин Тръмп. Кой уби господин Сулеймани? Господин Тръмп. Кой продължава да под, подстрекава поддържате най-твърдата линия в Техеран чрез а, санкции, господин Тръмп. Аз а, идвам от а, страната, която, чето единствен първи министр-председател открито подкрепи убийството, разбира се, ако оставим на страна господин Джонсън и господин Натаняхо. Така че какво искам да ви кажа? Разбира се, ще трябва да окажем натиск върху Иран да се придържа към споразумението и да гарантира повече повече граждански свободи. Но главно с това трябва да разкритикуваме и Съединените щати. В противен случай господин Тръмп чисто и просто ни смята за даденост, господин Борел. Благодаря ви, а сега за една минута думата има господин Мандъл. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, четири неща искам да ви кажа за минутата, с която разполагам. Първо, по какво се различават Съединените щати и Иран? какво значение има ядрената сделка за нас и какво може да направи Европейския съюз? Европе... Съединените щати са стара, добре работеща демокрация, а и в Иран режимът е тоталитарен, който непрекъснато обвинява собствения си народ. Изненадан съм, че между двете страни се поставя знак за равенство, както отляво, така и от дясно. Иран обаче е субект по международен договор, договор, който цели неразпространението на ядрени оръжия. На този договор трябва да се позовем. Трябва да внимаваме Европейския съюз да направи това, което направи австрийския външен министр, а именно да помага за дипломатическите отношения между Съединените щати и Иран да разговарят вместо да стрелят. Господин Борел, моля вземете това предвид. Подкрепете Европейския съюз в името на нашата сигурност. Благодаря. Сега господин Къстър за една минута. Основен отговорник за положението Близки изток в момента е диктатурата на Аятола. Сюлеймани а, планира и а, възложи да се извършат множество атентати. Смелите иранци протестират за демокрация, за по-добра социална и економическа политика. Иранският режим е хомофобски и антисемитски унищожаването на Израел като държава е негова изрична цел и ние трябва решително да се противопоставим на това. Убийството на Сулеймани е много спорно и може да застраши световния мир. Ударил е сега часът на дипломацията, за да предотвратим ядрената заплаха. Ние сме на страната на демонстрантите, които които протестират за светска държава, демокрация и а, човешки права. Те рискуват живота си за това. Благодаря. Сега господин Гета. Първо, преди да се попитаме какво да правим, да видим каква е действителността в Близкия изток. Е, иранският режим е подкопан и продължава да бъде освиркван, както и много други страни в страните в, в, в, в региона. В региона. Рус... Сирийският режим е ослабнал и Русия се намира много добре и намира своето място там. Какво може да направи е, Европа? Тя не може да промени и да, да накара. Il faut qu'on désolé. Ah bon, <laughs> c'est maintenant, donc euh, désolé si vous pouvez répéter. Ако можете отново, защото нямаше превод, започнете отново. Има ли, има ли микрофон, има ли превод? Да. В такъв случай започваме от начало. Преди да си зададем въпроса какво да правиме, нека да видим каква е новата действителност в близко, Близкия изток в Ливан, Ирак и в самия е, е, Иран е подкопан режима. Също времено Сирийският режим е също отслабнал и в крайна сметка Русия е много сама в Близкия изток. Какво да, да направи Европа? Не можем да убедиме нито Русия, нито Иран, нито САЩ да, да променят политиката си без обща дипломация и обща отбрана. Не можем да решим кризата, но можем да да повтаряме на всички, че не, че в никакъв случай не трябва да се остави на страна съвместния всеобхватен план. Трябва да се. Защото ако не се намери регионален компромис, просто Европа може да се отдави в Средиземно море. Госпожа Хан, за една минута. Колеги, скъпи колеги, целенасоченото убийство на хора е неправомерно. Същото въжи и за загубата на културно наследство. Убийството на генерал Сулеймани противоречи на международното право и трябва да го заявим много ясно. Ние в Европа сме, станахме от експерти в войната, на, се превърнахме в експерти на мира. И бихме искали, защото да се случи и с в Съединените щати. Знаем как, колко сериозен проблем е загубата на тази ценност а именно придържането към международното право и споразуменията сключени в рамките на международното право. И това е особено важно в Близкия изток и по отношение на съместния всеобхватен план по отношение на Иран. Не е важно дали ще бъде Съединените щати ще бъдат на първо място или Европа ще бъде на първо място. Въпросът е как да постигнем заедно общите си цели. Имаме нужда от а, зали, в които да се договаря мир гарантира, имаме нужда от съвместно сътрудничество, основаващо се на съвместни ценности и съвместни цели, които да са околната среда и климата, защото само заедно сме силни. Това въжи както за Европа в рамките на Европейския съюз, така и за взаимоотношенията ни с Съединените щати. Благодаря ви. From... Благодаря ви. Приемате ли синя карта от господин Томаш? for 30 seconds doamnă președintă ați uh, spus că. Благодаря ви, госпожо председател. Казахте, че убийството на генерал Сулеймани е варварски акт. Въпросът ми към вас, смята ли, че Сулеймани е терорист, да или не? Госпожо Хан, имате 30 секунди за отговор. Благодаря ви за въпроса. Смятам, че този акт нарушава международното право и смятам, че ние тук в пленарната зала не бива да, изпъл... да изземаме ролята на съдебен магистрат. Това не е нашата цел. Както казвам, това е нарушение на международното право, както вече казах. Thank you now for one minute, Mr. please. Arvoisa puhemies. Kiihkoislamistien johtama... Благодаря, госпожо председател. Иран е най- най-проблемната държава в региона. От години увеличава армията си, увеличава войниците, разполага ги в съседните региони и създава проблеми. Иран преследва две големи цели – продължава да разработва в страната ядрени оръжия и е причина за криза в региона. Израел е единствената демокрация в Близкия изток и можем само да се молим тази демокрация да не бъде разрушена. Европа изобщо не би трябвало да се намесва в тази ситуация, но не мисля, че това е възможно. Ако в този е, район нефтът свърши, най-вероятно ще се продават камили. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Госпожа Жовко за една минута. Благодаря, госпожо председател. В началото на, на, на, на годината сме свидетели на много цяла е, поредица събития в Близкия изток и събития, които имат пряко отражение върху сигурността на Европа. Всич, всички усилия за дезаскалиране на напрежението трябва да бъдат приветствани и да се намери място за диалога. Необходимо е партньорите чрез дипломатически канали да се опитат да защитат съвместният план и Иран да се съгласи да се върне в и да го изпълни. времено трябва да имаме продуктивни връзки и диалог с Ирак, който беше жертва на деянията на ИДИЛ. Миналата година аз бях в Ирак с делегация, за да видя за, за да видим по, как, по какъв начин се изпълняват споразуменията. Трябва да се направят все повече и повече усилия Европейския съюз наистина да бъде посредник за разрешаването на тези конфликти. Госпожа Джонс, една минута. Благодаря ви, госпожо председател. За пореден път а, липсата на проницателност на Доналд Тръмп и пълното му неразбиране на геополитическото положение доведе до целенасоченото убийство на генерал Сулеймани в Ирак. Последваха ли се от събития, включително изварянето на украинският самолет на гражданските линии и изказано искрени съболезнования с близките на жертвите от а, дни насам сме свидетели на протест и на обостряне на риториката от всички страни, включително и от страна на мистер председателят на Обединеното кралство. Съединените щати не биваше да се отеглят от а, а, споразумението за една програма за Иран. И искрено съжалявам, че нашия мисля председател е съгласен с позицията на Тръмп. Положението е много опасно и за да гарантираме четвъртата на човешките права на под, хората по целия свят, особено на най-уязвимите, именно жените и децата, трябва да се опитаме да дезескалираме положението и ви призовавам да, ни, да го сторим. Благодаря ви. А сега за една минута думата има господин Грошел. Spoštovani, <clears throat> zaostrovanje med Iranom in ZDA bi lahko grozilo. Напрежението между Иран и Съединените щати може да застраши стабилността на региона. Европейският съюз е невидим и това не е добре. Европейският съюз трябва да направи всичко, което е по силите му, за да запази постигнатото по отношение на ядреното споразумение Ако продължат разговорите и напрежението, и ситуацията се деескалира, Европейският съюз трябва да участва, защото каквото и да било споразумение ще има отражение върху Европейския съюз, тъй като Иран е важен доставчик на природен газ. А, газът е много важен за постигането на въглеродна неутралност до 2050 година. Сега за една година госпожа Лици. Чентили колеги. Скъпи колеги, господин заместник председател, Нестабилността, която последва убийството на генерал Сюлеймани, доказа още веднъж пропуските и слабостите на европе, европейската външна политика. Израз на добра воля, но нищо друго. Това не е ефективно в подобни е, ситуации. Господин Борел, тук не става дума нито за вас лично, нито за вашият професионализъм, а за начина по който трябва да действа Европейския съюз. Иранската економика се, сгрум, се сгромоляса и след свалянето на, на самолета, който причини смъртта на много хора а, и Брексита, всичко това само, само а, влушава и отслабва Европа. Къде е геополитическата комисия, която ни обеща госпожа Фандерлайн? По какъв начин спряхме е, ескалацията на напрежението в региона. От месеци говорим за Иран и Ирак, опитваме се да успокоим нежата, опитваме се да намерим някакво решение. Всеки го прави по-отделно, но нищо не правиме, а само излизаме с резолюции няколко дена след смъртта на генерал Сюлеймани имаше изказване на комисията. Съжалявам, трябва да ви а, е, прекъсна. Разполагате само с една минута. Сега господин Левандовски. Благодаря ви. Ядреното споразумение с е, Иран беше победа на търпеливата дипломация. Постигнахме колкото можехме. Войната и жертвите й винаги означават провал за дипломацията. Би трябвало да се основаваме на Международното споразумение за неразпространение на ядреното оръжие. Принципът е много прост. Винаги е по-лесно да бъде възпрепятства някой да се здобие с на оръжие, отколкото да се разруши някой, който вече се е здобил с него. Президентът Тръмп обаче избра по-различен път, както по отношение на Иран, така и по отношение на Северна Корея. Така че ние трябва да вземем решение каква е нашата позиция. Твърди се, че Иран е туристична държава. Не. Иран е общество с 80 милиона души население. Това е млада нация, с която се убедих като ръководител на делегация за отношение с Иран в продължение на 5 години. И тези хора искат да живеят живота си както те искат, а не както им казват етоласите. Така че има огромен потенциал, огромен потенциал от хора, които искат демокрация и с които може да работим заедно. Благодаря ви. Думата е господин Бенифей за една минута. Благодаря, госпожо председател. Ескалацията на напрежението между Иран и Съединените щати след убийството на генерал Сулеймани е една много лоша новина. Ядреното споразумение всъщност е най-големия резултат от външната политика през последните години – към което се присъединиха и нашите партньори на Запад. Върховният представител подчерта в петък в рамките на извънредния съвет на външните министри, че положението се е подобрило. Економическото положение обаче също е лошо заради санкциите от страна на Съединените щати – към това се прибави факта, че беше свален самолета, което още изостри положението. Никой не слуша гласа на народа. Всъщност не искаме демокрация и човешки права. За целта ни е необходим диалог с Иран. Благодаря, госпожа Банфриско, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Господин върховен представител, скъпи колеги. Ир, иранците и, и, иран, иранците и иракците имат едно и също желание. Това е отвъд техното вероисповедание, е, вероисповедание отвъд политиката. Те искат сигурност, те искат мир. Те се излизат на улицата да го поискат. Иранците са вече по улиците от месеци и вече броиме стотици смъртни случаи. От месеци не е имал такъв сблъсък между гражданите и властите. Това, а ние искаме само да Това, което се случва в Ирак и в Иран е опасно нещата трябва да бъдат изказани много и ясно. Убийството на генерал Сюлеймани от Съединените щати е акт на лудост, който трябва да бъде заклеймен, защото по този начин даваме само допълнителен хляб в ръцете на враговете на демокрацията. Нека не правиме грешка в момента и с е, споразумението за ядрената програма за нас. В момента е се провеждал е, лакмусът протест. Как ще действаме? Нека не забравяме, че гражданското общество в Иран в момента иска демокрация, иска а, е, с, а, е, свобода. Нека да направим всичко, за да подкрепиме тези мъже и жени чрез дипломатически канали, а не да допренасяме за допълнителна ескалация. Господин Пикула, минута и половина prije svega želim izraziti sućut obiteljima žrtava stradalih u rušenju ukrajinskog. Благодаря ви. Най-напред бих искал да изкажа съболезнованията и съпочестността си към близките на жертвите на сваленият украински самолет в Иран. Подкрепям усилията, които полагат следователите от всички държави, за да може да се е, разбере всичко случило се е в интерес на жертвите. Най-важното в така задала ситуация е да избягваме всякакъв вид едностранни действия, защото положението наистина е много сериозно. Убийството на генерал Сулеймани отвори котията на Пандора и никой не може да предвиди какви ще бъдат последиците. Надявам се, че последните сведения, които чухме, а именно за отеглянето на американските военни сили от Ирак, няма да се превърне в причина за допълнителна ескалация на конфликта. Европейски съюз трябва да действа по-активно, да предложи дипломатически решения и основната ни цел трябва да бъде да подкрепим на Иран да спази всички свои задължения, поети в рамките на споразумението за ядрената програма. Иран безспорно трябва да сложи край на насилието срещу е, демонстра... демонстриращите, насилие, което станахме свидетели през последните дни. Също така трябва да започнем и дебата за трансатлантическото ни сътрудничество през идният е, период. Благодаря ви. Сега стигаме до спонтанните изказвания. Получихме много искания, така че ще трябва да огранича броя на изказващите си името на политическите групи. Започваме с господин Звер. Благодаря ви за думата, госпожо председател. От много години следя усилията на иранската опозиция в тяхната борба за демокрация и мир. Европейският парламент е отделял многократно внимание на действията на опозицията. Европейската служба за външна дейност има обаче малко по-различен подход към тях. Обеден съм, че Европейският съюз трябва да застане много по-решително на страната на Евроатлантическия алианс, а не да се опитва да посредничи между Съединените щати и Иран, между една свободна държава и една държава, която убива своите граждани, 12 000 са в затвора и прилага насилие срещу протестиращите, сваля украински самолети и така нататък. Не бива да посреднича между тези две страни. Аз призовавам господин Борел, Европейския съюз, да предефинира своята позиция. Господин Хайшелт. Пани председаюца, благодаря, госпожо председател. трябва наистина да положим много усилия да, заклеймиме случващото се в региона, да, да е, спомогнем за дезескалация на напрежението. Независимо от личността на генерал Сюлеймани, трябва да признаеме, че неговото убийство доведе до ескалиране на напрежението и до нови действа. Трябва да да бъдем критични към Съединените щати. Трябва, разбира се, да бъдем партньори, но трябва да, но трябва да направим всички възможни усилия, за да поддържаме добри отношения с всички. Трябва също така да насърчаваме продължаване приложението на споразум... ядреното споразумение и, и да не дадеме възможност ескалацията до, да стигне до крайна точка почти до на ръба на войната. Господин Островичучи. Благодаря, госпожо председател. Ирански режим заслужава санкции за е, кървавата саморазправа с демонстрантите и заради свалянето на гражданския самолет Европейски съюз трябва да приложи пълен набор от санкции срещу иранския режим. Оставайки безучастни и безгласни, насърчаваме режима да извършва още престъпления и дестабилизираме региона имаме твърде оптимистични е, очаквания към Иран. Благодаря. Благодаря. Сега за една минута госпожа Конечна. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, трябва да си дадем сметка тук в тази зала, че международната политика не е футболен матч. Не можем да толерираме всички фалове на е, отбора, който подкрепяме, като едновременно с това освиркваме непрестанно другият отбора. Не бива да има двойни стандарти по отношение на международното право. Не можем да толерираме никакво нарушаване на международното право, а с убийството на генерал Сулеймани беше нарушаване на международното право. Това е безспорно и трябва да го заявим ясно. Неправомерно беше извадането на гражданския самолет от страна на Иран. Целта ни не е да избираме между Иран или Съединените щати. Трябва всеки път ясно да критикуваме всяко нарушаване на международното право. 2020 година не започна по добър начин и ако не възстановим до доверието международното право вероятно няма да приключи добре. Да, на кръстопът сме, но не на кръстопът между Съединените щати и Иран, а между международното право и хаоса. Благодаря ви. А сега за една минута думата има господин Улрик. Vážení в първо ради би съм се chcel... Скъпи колеги, първо искам да се оплача на от бюро от бюрото на ЕНП, на Европейския парламент, тъй като нямаме е, флагове, знаменца на, пред местата си. Това не може да продължи така. Що се отнася до Иран? Е, спор, ядреното споразумение е добро по из, постижение, но Нека не забравяме, че случващото се в Близкият изток се дължи на действията на Съединените щати. Те провежда терористични актове срещу политици от а, други страни. А, Европейския съюз трябва да, да заклейми действията на САЩ, както заклемява действията на други терористични страни. А сега за една минута господин Басеско. Благодаря ви, госпожо председател. Е, за спора между Иран и Съединените щати. Трябва да видим истината. А истината е, че генерал Сулеймани е един от организаторите на атаката срещу посолството. А неговите екзекутори е го екзекутираха на иранска територия, на същата територия, на която беше извършен атентата. трябва да защитим ядреното споразумение. Очевидно, но искам да изразя моето мнение по въпроса. Иран няма да спази ядреното споразумение. А, е, а ние ще проявим солидарност към една терористична държава. Не знам дали трябва да бъдем солидарни с едно терористично правителство, което нарушава ядреното споразумение. Господин Лопес Агилар. Господин върховен представител, 178 жертви от на самолета, който беше свален с ракета от Иран, са всъщност върховната точка на ескалирането на непре, непре, напрежението. Към, е, дото отношенията се, се, се влушават след, след като канадският министър-председател на основата на сведения заяви кой е виновен. Но нека не забравяме, че половината жертви са иранци. И, и докъде, сте, докъде стига всичко, всичко това? До затваряне на интернета и за приключване приложението на а, споразумението, на ядреното споразумение. Така че това, което можем да направим е да подкрепеме дипломатическите усилия на Европа, службата, която вие ръководите, за да спреме тази ескалация и да се потърси решение. Благодаря, господин председател. Последния господин Йорданов. Госпожо председател, господин Борел, ако разумният подход не успее, ако деескалацията не успее, имаме ли визия за действие? Време е очевидно да подготвим и план Б. Не е достатъчно да се изрази съболезнование за загиналите след престъпната атака срещу украинския самолет трябва да заявим на този авторитарен и терористичен режим че ако продължава своята агресивна политика в региона ще има и друг отговор ще има нова пустинна буря. не е ли парадокс че самите иранци реагират по остро срещу режима на аятоласите отколкото това правим ние? време е да подкрепим хората които протестират срещу този режим и още нещо колеги антиамериканизмът който и в тази зала прозвуча в определен смисъл не е само заплаха за сащ той е заплаха и за нас за европа. и в тази ситуация ние трябва да бъдем заедно със съединените щати. благодаря. Благодаря. Сега давам отново думата на върховният представител господин Борел. Bon, ça a été un... Чухме най-различни гледни точки, много интересни гледни точки и много разнообразни. Ако а, трябва да кажа на някой каква е позицията на парламента. След като ви слушах, малко трудно бих могъл да го кажа, защото нещата върват от ярко бяло до тъмно черно. Има най-различни гледни точки относно една криза, която е, е много опасна за нас, за нас, за всички нас, прави сте. И исках да ви кажа, че никой никой не е изоставил а, споразумението. най-малко аз, аз смятам, че, че споразумението трябва да се, да се прилага за да може да има мир. И мисля, че всички са. Няма противоречие в това. Аз, получ... Аз получих и, пи... и писмо от външния министр на Обединеното кралство. Но за мен е важното е писмото. Писмото, което е официалният документ – е, писмото, което трябва да бъде в основата на моите действия. Всички министри казаха, че в никакъв случай не трябва да, да се отказваме от постигнатото споразумение. Те казаха, че искат споразумението да продължи да бъде прилогно. И да и разполагаме с един инст Инструмента, който може да използваме е, като кос в е, диалога с Иран. Не, никой не се е отказал от споразумението. Е, да, но ще, ще, ще, ще продължиме мониторинга и контрола, защото не забравяйте, че това споразумение е част от резолюция на съвета за сигурност на, обединени, на Обединените нации. То, то не е нещо, което тук сме създали за ден-два. Това е споразум, споразумение, което е, се нуждаеш от 10 години за да бъде постигнато и което е част от резолюция на ООН. Така че не ми казвайте, господин Борел си промени мнението. съвета на вашите министри след много дълги дебати взе това решение. Това казаха е, министрите на външните работи. Ние сме ще защитиме териториалната цялост и суверенитета и на Ирак, както и е, това самата страна да реши каква, какви да бъдат реформите и какво, какво те да решат за бъдещето си. Когато някой ми казва, е, дай, дайте ни възможност да говорим с. Е, с този и с оня, за да се намерят решения. Това стана в петък, но знаете ли, веднага, веднага след зас, зас, заседанието аз разговарях с иракското правителство, макар и то да е временно. На другия ден имаше техен представител и ние Говор разговаряхме. През 2018 година беше подписано споразумение, знаете, което дава много големи възможности. Ние имаме мисия на място в страната, ние можем да разширим тази е, мисия според е, разпоредбите на споразумението могат да се разрешат, е, да се разширят много от дейностите в областта на търговията и може би да решиме да, да работим да наистина да, да укрепим и, разши, и разшириме нашата мисия на място за да не в никакъв случай да не може в близко бъдеще Ирак да се превърне в една разпаднала се държава. Така че след, след, след като чух вашите изказвания, Виждам, че вие, вие осъзнавате, че е възможно да има ескалиране и да се, да се стигне до положение такова, каквото е в Сирия. Затова следващите седмици ще бъдат за активна работа, активна работа за процеса на реформа, да не се е, загуби постигнатото през последните години. Можем, разбира се, много да говорим за бъдещето, но едно нещо е ясно. Е, днес Иран не е, е ядрена мощ, защото имаме ядрено споразумение. Така че а, е, не виждам не виждам какво альтернативно споразумение можем да постигнем. Всички говорят за това. Ня,